Good afternoon. Добър ден. Еко, еко, еко. Good afternoon, everybody. Здравейте на всички. Добре дошли обратно на нашата следобедна сесия на този семинар, който провеждаме днес цял ден изслушване по отношение на законната миграция. Следобед ще се концентрираме върху вътрешно-корпоративните трансфери на служители. И имаме тук един набор от документи, по който господин Салваторе Яколино е докладчик относно вътрешно-корпоративните трансфери от името на Либе. След това ще дам думата на Европейската комисия. А, има, знаете, че всичко това е във връзка с член 50. Но искам така да, също така да поздравя и останалите панелисти. Всички ние добре познаваме господин Стефана Масервиси, директор в Генерална дирекция вътрешни работи Европейската комисия. Добре е дошъл, господин Масервиси. Госпожа Видази, която беше с нас и сутринта, по правосъдие и вътрешен а, ред постоянно, от постоянното представителство на Унгария в Европейския съюз. И госпожа Лиза Джаконзари, докладчик от Комисията по заетостта. Искам да ви напомня, че от самото начало на следобедното ни заседание трябва много стриктно да спазваме времевото разпределение, защото съм сигурен, че има много а, важната задача да хванат самолета, защото Великден идва. Сигурно ще има едно сериозно надбягване към летището и за да можем да спазим графика на самолетите, нека да спазим и нашия работен график. И така давам думата на господин Яколино. Грация, президент. Буонасера а тути кванти. Благодаря, господин председател. Е, здравейте на всички. Е, Добре дошли на колегите и на тези, които ще участват от подиума в дискусията. Днес след обед, както вече се каза, ще говорим за директивата за вътрешно-корпоративния трансфер на служители. Тази директива е тясно свързана с директивата, която обсъждахме тази сутрин, директивата за сезонните работници. Днес след обяд ще става дума за работници и служители от трети страни, които работят в големи концерни, които имат дъщерни фирми или филиали на територията на Европейския съюз или извън Европейския съюз. Директивата трябва да уреди условията, при които работят тези работници и служители. Знаете, че тази директива е част от пакета за легалните мигранти към Европейския съюз. И от това става ясно колко е важен един такъв правен акт. Ето защо ние се нуждаем от прозрачност, изработвайки тази директива. Защото ние желаем по-добре да направляваме легалните емигрантски потоци а, като се концентрираме а, върху високо квалифицираните работници и служители. Тази директива ще покрива а, една точно определена категория от работници, например а, менеджерите, практикантите, стажантите, дипломираните експерти. т.е. хора, които са с висока квалификация и които могат да дадат сериозен принос за устойчивото развитие на единния европейски пазар. Важна е също така проверката на инстанциите. И е, ще обсъдим и въпроса, свързан с членовете на семейството на тези работници и служители в рамките на разпоредбите за събирането на семействата. Е, всичко това е, е описано в документа, който е обсъден вече с комисията и съвета. Съвета иска а, строго регламентиране на а, нещата, а комисията обмисля дали не би трябва да се обмисли Шенгенския договор, за, защото а, поток от мигранти нараства. Ето вчера пристигна още един кораб с 700 емигранти от Северна и Южна Африка. Тази лодка лодка, пристигна в Лампедуза и слава богу, в приемането на тези емигранти се включи цивилната бъргова охрана с тези емигранти. Когато се работи с тези емигранти, трябва да се вземе предвид тяхната културна специфика от политическа гледна точка този феномен също е много важен. Необходим ни е, е механизъм за контрол, за да можем да предотвратим злоупотребите, т.е. нуждаем се и от един инструмент, който да работи по един начин с легалните мигранти и който да урежда нещата, които не са уредени в други нормативни актове. Знаем, че страните членки трябва да извършат проверка на директивата по отношение на принципа на солидарността и ще продължим дискусията по време на пленарната сесия в Страсбург. Комисията а, даде а, е, изключително важен а, принос. А, комисията продължава да дава идеи и насоки в, на всички останали органи, които работят по тази директива. А, не бива да прибързваме. А, е, защото инструмента, който изработваме, не бива да се използва за затвърждаване на а, а, съществуващи твърди позиции. А, с този инструмент трябва да предложим а, средство за намаляване на економическите последици. А, Комисията е изготвила анализ, който показва, че е възможно да се подкрепи пазара на работна сила, използвайки високо квалифицирани работници и служители извън Европейския съюз. Тоест, проучването доказва, че по този начин може да се насърчи економическото развитие. В Италия в сферата на пазара на труда имаме редица споразумения и нормативни документи, които действат. Всяка страна има такива. И тъй като съществуват различия, трябва да запази, трябва да се стремим към една гъвкавост на инструмента. А, темата за вътрешно корпоративните трансфери засяга а, а, много а, интереси. А, мисля, че трябва, би могло да стане и част от а, стратегията Европа 2020, давайки своя принос за устойчивото развитие на Европа. Мисля, че по този начин ще можем да подобрим конкуренцията, да насърчим економиката, допускайки до европейския пазар на труда високо квалифицирани работници и служители. И в заключение, е, още един коментар от моя страна. С останалите докладчици, например с докладчика от Комисията по заедостта, надявам се с тях да имаме добро сътрудничество, работейки по член 15 и се надявам да успеем да убедим Комисията и съвета, че ще можем да действаме обединено, за да намерим най-добрия възможен е, подход към темата. Благодаря, господин Яколино, за ориентацията, която ни дадохте. Благодаря ви, че се придържахте и към а, а, времето. А, преминаваме към следващия оратор. Господин Мансервизи има думата от а, Генерална дирекция вътрешни работи. Doesn't, eh, okay, okay, fine, it's fine, it's fine. Well, thank you, thank you. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Яколино за изложението му и за работата, която извършва. Обсъждането на това предложение за директива точно днес, може би ви изглежда малко странно, тъй като по-настоящем говорим за незаконната миграция, за проблемите свързани с нея в региона на Южното Средиземноморие. Но важно е да поставим темата в правилния контекст. Още през 2005 година комисията изложи стратегията си за политика в областта на законната миграция, която е в наш интерес. Последният градивен елемент от тази стратегия, създадена през 2005 година, е именно областта на вътрешно-корпоративните трансфери. От 2005 година вече говорим за законната миграция, като много ясно трябва да осъзнаваме, че на европейския континент сме свидетели на структурна миграция. Ние трябва да я управляваме по-добре, за да можем да се справим и с предизвикателството на световната конкуренция. Трябва да се вземе предвид и контекстът на демографски промени в Европа, Тогава се упоменава често законната миграция, но тя рядко се упоменава във връзка с потенциала на вътрешния пазар. Вътрешно-корпоративният трансфер може да се постави именно в този контекст в контекста на миграцията като явление, което е в наш интерес. То е в наш интерес, тъй като ни дава възможност по-добре да се възползваме от механизмите на вътрешния пазар и да развием потенциала му. Законната миграция допринася за инвестиции на територията на Европейския съюз и повишава привлекателността на вътрешния ни пазар. В контекста на вътрешния пазар, вътрешната миграция се разглежда не като пречка, а точно обратното, като стимул за насърчаване по един устойчив начин на стопанската дейност. В този контекст трябва да се постави настоящото предложение – Разбира се, може да има някои противоречия във връзка с ключовите аспекти на днешния дебат, но трябва да осъзнаем колко важна е връзката между законната миграция и вътрешния пазар. Всички документи, приети на ниво Европейски съюз, в тази област са част от опита ни за създаване на една по-устойчива, по-конкурентоспособна европейска економика. За да постигнем тази цел, трябва да инвестираме в економика, основаваща се на новаторството и знанието. За да можем да постигнем тази своя крайна цел, трябва да инвестираме в работна ръка. И то в работна ръка, която е наета от компании, базирани в Европейския съюз или възнамеряващи да открият свое седалище тук. Явлението, за което говорим, е свързано не с допълнителен приток на мигранти. Става дума за квалифицирана работна ръка, която е обект на вътрешно корпоративен трансфер. С други думи, вътрешно-корпоративният трансфер няма да доведе до увеличаване на нивото на законната миграция. Това е инструмент, който позволява на компаниите да преместват свои работници и то от най-високо квалифицирания сегмент от едно свое подразделение в друго. Защо бе необходимо да се предложи законодателен акт в тази област? Това е първият въпрос, на който трябва да си отговорим. Първо, многонационалните дружества, които инвестират в Европейския съюз, трябва да имат възможност да използват служители от основното си седалище и да ги преместват към различните си подразделения. И така, ако това движение е изгодно за нашата економика, то ще трябва да помислим дали не трябва да го насърчим. Към момента законодателните актове на Европейския съюз не са хармонизирани те са много разнородни и затрудняват движението на служители от едно подразделение на дружествата към друго и от един филиал към друг. С това не допринасяме за привлекателността на вътрешния си пазар. Ако искаме да променим нещо, трябва да създадем единна нормативна рамка. Рамка, която се отнася до високо квалифицирани служители, ръководни служители, платени стажанти и специалисти в много специфични области. Това са експерти, които притежават познания, не притежавани от експерти в съответната страна за да можем да им дадем възможност постоянно да пребивават в Европейския съюз, сме въвели друг инструмент, така наречената синя карта. Трябва да им дадем възможност да пребивават и временно. Основната ни цел е да създадем по-добри условия за ефективни инвестиции, които да допринесат за стопанската активност и за по-голям ръст. За това е необходимо да даваме на високо квалифицираните специалисти възможност временно да пребивават тук. Каква е основната пречка, която трябва да преодолеем, за да постигнем тази цел? Или какви са основните пречки пред самите работници? Първо, това са сроковете за издаване на разрешението за пребиваване. Дружествата, за да извършват вътрешно-корпоративен трансфер, в момента трябва да се съобразяват с много разнородни изисквания и процедурата е и бавна. Трябва да въведем по-бърза процедура за обработване на заявленията – 30 дни. Второ, специалистите е възможно и да биха искали да сменят мястото си на работа. Например, да започнат работа в новосъздадена агенция в Малта. Но те искат да вземат и своите семейства със себе си. В противен случай се разколебават. Така, вторият проблем, който трябва да решим е да разработим по-бърза процедура за събиране на семействата. Дружествата гледат на Европейския съюз като на единен пазар. Затова трябва да дадем на служители, граждани на трети държави възможност да се движат в рамките на вътрешния пазар, за да могат и надлежно да си извършват работата. Последното, върху което ще се спра, е необходимостта да подходим по-гъвкаво към квотите, определени от държавите членки, или по-точно към статистическите данни в държавите членки. за тези квоти. Те имат право да определят квоти за вътрешно корпоративен трансфер съгласно договора. Ако приемем този законодателен акт, то вътрешно корпоративните трансфери ще бъдат предмет само на една нормативна рамка, което значително ще подобри настоящото положение. Ще си осигурим и по-добър, по-бърз достъп до таланти от целия свят. Това ще се отрази добре не само върху дружествата, но и върху Европа като цяло. тъй като тези специалисти ще разпространяват своите експертни познания и своя опит. Това ще се отрази благоприятно върху Европейския съюз. Тази област може да се характеризира като нишова, тъй като тя не засяга много хора. Which is fragmented. Eh, which are already into this. Към момента към тази категория на вътрешно-корпоративния трансфер спадат 16 000 души. 4500 са тези служители в Германия, а едва 1000 в Словения. Тоест, броят им е различен в отделните държави членки. Съгласно статистиката, вътрешно-корпоративният трансфер представлява 4% от световните мигрантски потоци. Това никак не е малко и е знак за глобализацията на економиката. Става дума за експерти, които притежават определени познания. Става дума и за категория лица, която е определена много ограничително, за да се избегнат злоупотреби. В Обединеното кралство вътрешно-корпоративният трансфер представлява между една четвърт и една трета от общите миграционни потоци. Тоест, трябва да се разгледаме добавената стойност на това явление. Става дума най-вече за индийци, японци, корейци и все повече китайци, които са обект на вътрешно-корпоративен трансфер. Това са областите, в които предвиждаме приемането на разпоредби те ще бъдат прияти в рамките на процедурата по съвместно вземане на решения. Тя ще допринесе значително за усъвършенстването на разпоредбите в хода на разискванията. Не бива да забравяме и още нещо – Уреждането на вътрешно-корпоративния трансфер е също толкова важно, колкото и вътрешният пазар. Вътрешният пазар осигурява не само равнопоставеност за всички дружества. Той предотвратява и катастрофалната тенденция за създаването на така наречените национални шампиони на економически много доминантните държави можем да избегнем тази вредна конкуренция на вътрешния пазар, която се основава на много параметри, като например разходите за труда, като приложим един хармонизиран подход. Не бива да забравяме, че ако приемем общи разпоредби за вътрешно-корпоративния трансфер, то ще избегнем именно тази неблагоприятна конкуренция. Всички държави ще работят заедно, а няма да се конкурират помежду си, така че да някои да придобиват прекалено надмощи. Thank you, Mr. Masavisi. Now благодаря, господин Масервиси. А сега госпожа Вадаси от името на Последното представителство на Унгария в Европейския съюз. Благодаря, господин председател. Добър ден, дами и господа. Още веднъж да благодаря на комисията Либе за това, че организира това публично изслушване по по от проекто директивата за вътрешно-корпоративния трансфер на служители, ВКТС. Ние сме щастливи, че имаме възможност да споделим с вас някои мисли по отношение а, нивото в момента на постигнатото по, в а, преговорите. Това изслушване се надяваме, че ще постави последната тухла в изграждането на нашата сграда, тъй като нашата цел е да създадем прозрачност, обективност и простота за всички, не само за работещите в Съюза. Искам да ви благодаря за господин Мансервиси, също така и разбира се най-вече на господин Яколино за доклада. Сега бих искала да продължа на унгарски. Дами и господа, унгарското председателство е напълно наясно със значимостта на този доклад, особено що се относи до конкурентоспособността на Европейския съюз. Както вече беше споменато от генералния директор, а, трябва да се проведе едно хармонизиране. Това а, се отнася както до уеднаквената дефиниция, така и правила по прилагането. Една от основните ползи ще бъде мобилността. Мога да ви кажа, че преговорите по а, миграцията са доста напреднали. Според държавите членки, едно от най-важното е как ще транспонират на практика, как ще приложат на практика изискванията на директивата. Ние ги уверихме, че това ще е опростена процедура. А, говорим, разбира се, за ВКТС, но говорим и за международни корпорации. Мога да ви кажа, че нашите дискусии най-вече са концентрирани върху мобилността. В проекта има разпоредби, които касаят мобилността и ние навлязохме в доста големи подребности при нашите дискусии. Някак си ги разгърнахме и това, което е в текста, на практика като че ли не е много лесно за прилагане. И така по стратегически причини ние решихме да изградим един съвместен модел за мобилност, е, разработен от работна група на съвета, комисията подкрепя като цяло нашия модел. Моделът се състои от два основни аспекта – първо говорим за мобилност на кратки разстояния и тогава имаме бързата процедура и а, след това, разбира се, е групата на мобилността на големи разстояния, където ще се прилага традиционната процедура. А, критериите за приемане. Те трябва да бъдат много конкретни, много съобразени с а, индивида, и това е много важно, за да са сигурни а вла... съответните власти, че а, лицето от а, трета страна или от страна от третия свят, а, с което искат да работят, е а, напълно в съответствие с изискванията на директивата. Нещо друго. Отказването от, а, отнемането или отказване за подновяване на разрешителните. Ако това не се извърши съответно от работодателя, не, той не се съобрази с това, са предвидени и съответните санкции. Разбира се, дами и господа, аз бих навлязал в подробности, ако пожелаете след това чрез въпросите си. Оказва се, че държавите членки искат ясни и прецизни определения на тези понятия и за това искаме да сме сигурни, че ВКТС влиза в рамките на а, приложното поле на директивата и при това, че ще има и опростена процедура, освен обичайната. Ние работим в много тясно сътрудничество с други работни групи, като то, например, работната група по социалните въпроси, защото смятаме, че това ще допринесе още повече за повишаване качеството на нашия окончателен продукт. Така, ВКТС. И един от основните проблеми, свързан с тях, е обединяването, събирането на семействата. Унгарското председателство има намерение да организира поредица от такива събития по тази тема за да придобием една пълна и ясна картина. Не става въпрос само за економическите а, субекти, но и за социалните въпроси. Що се отнася до унгарското председателство, ние а, не взимаме предвид само позициите на държавите членки, но и на другите заинтересовани страни комисията, а също така и с представители на предстоящото полско председателство. Разбира се, ние много внимателно следим а, и всичко, което дебатирате и развивате в Европейския парламент. За това сме много доволни, че най-вероятно ще продължим все така плодотворно да работим. Благодаря, госпожо Вадаси. А сега госпожа Яконсари, докладчик от Комисия по заетостта. Благодаря много на Комисията по граждански свободи и за организирането на днешното изслушване. Запознах се с работния документ, изготвен от колегата господин Яколино. Прочетох документа с голям интерес. Съгласна съм с направените от господин Яколино изводи и бележки по редица въпроси. Надявам се, че в бъдеще ще осъществим ползотворно сътрудничество и че директивата ще създаде добавена стойност за Европа и европейците. Необходимо е да насърчим конкурентоспособността на този застаряващ континент. Един от инструментите за постигането на тази цел е да се възползваме от мигрантите, които са готови да встъпят в длъжност в Европейския съюз. В това е и основната идея на проекто директивата. Позволете ми да направя обаче и няколко бележки и да отправя няколко въпроса към комисията и другите заинтересовани страни. Въпреки, че директивата преследва една положителна цел, то все още остават открити доста въпроси. Както се казва, дяволът е в детайла. Първият ми въпрос е каква е връзката между командированите работници и директивата за вътрешно-корпоративните трансфери. Ако правилно разбирам текста, то се предлага служителите по вътрешно-корпоративен трансфер да бъдат третирани като командированите работници, без обаче да се прилага директивата за командированите работници. Защо упоменавате това изрично, като се има предвид, че Служителите по вътрешно-корпоративен трансфер работят в Европейския съюз за максимален срок от 3 години. Не би ли трябвало към тях да е приложимо същото законодателство, което е приложимо и към местната работна сила? Ако това не е така, то според мен тогава ще възникнат проблеми с прилагането на директивата за вътрешно-корпоративния трансфер. Вече се сблъскахме с подобни проблеми в областта на командироването на работници на територията на Съюза. И не мисля, че нещата ще, са, ще изглеждат по-лесни при командироването извън Европейския съюз. В предложението се посочва, че държавите членки могат да или би трябвало поне да третират служителите по вътрешно-корпоративен трансфер като командировани служители. Но трябва да вземем предвид, че директивата за командированите работници вече преследва не минимални, а максимални цели. В стратегията Европа до 2020 година комисията се обявява за националните схеми за колективно трудово договаряне. Различен е подходът на предложението и мисля, че той е в противоречие с стратегията 2020. Ако не се доизяснят тези въпроси, то мисля, че ще работим на парче. Съгласна съм с господин Яколино за това, че трябва да изясним определението на понятието високо квалифицирани специалисти. Няма и определение на понятието необикновени или изключителни познания. То може да бъде тълкувано по много различни начини. Как следва, съгласно тази директива, да се третират временно наетите лица, наети от агенции за временна заетост от трети страни? Как ще се третират работниците, които са подизпълнители? Като се има предвид, че няма общо европейски разпоредби за подизпълнителите. Режимът по налагане на санкции ми изглежда доста слаб, не се предвижда подходящ механизъм за упражняване на контрол, ако комисията възнамерява да вмени правомощията за упражняването на контрол на държавите членки, то мисля, че това е малко наивно, защото има основания да се съмняваме в ефективността на сътрудничеството между Европейския съюз и далечни огромни страни като Китай и Бразилия. Това сътрудничество не функционира дори на ниво Европейски съюз между държавите членки. Съгласна съм с господин Яколино, че трябва да вземем предвид и семействата и правото на семен живот на служителите по вътрешно-корпоративен трансфер, като приложим възможно най-гъвкав подход. Но въпреки казаното до тук, очаквам да проведем ползотворно сътрудничество с господин Яколино и Комисията по граждански свободи по това досие особено в онези области, по които разполагаме с съвместни компетенции. Благодаря на госпожа Яконсари, докладчик на Комисията по заедост и социални въпроси и съдокладчик на нашия колега. Откривам кръга от въпроси и отговори. Госпожа Ромеро Лопес има първа думата. Заповядайте. Gracias, presidente. Yo quisiera preguntarle al representante de la Comisión. Благодаря, господин председател. Имам един въпрос към представителя на комисията. В това тази проекто тази директива очевидно отговаря на някакви потребности, но Тя отговаря ли на потребностите на интернационалните концерни, на тяхната нужда да изпращат менеджери и друг вид персонал в други държави? Ние трябва да знаем на какво се дължи а, е, тази а, е, мобилност? Защото интернационалните е, концерни а, е, имат работници и служители, които са обучени на съответното място. Проблема се състои в това, че съответните работници и служители са обучени в страната по происход. И се получава така, че някои държави плащат за образованието на хора, които след това ще додат да работят работят за Европа. Те ще се възползват от своите възможности да бъдат мобилни и може да се получи лавинообразен а, ефект. И Европа ще печели за сметка на някои по-бедни държави. А, аз допускам, че не такива са били намеренията. Но това е моят въпрос към представителя на комисията. А, какво се крие зад тази мобилност в рамките на една и съща фирма? Представителката на унгарското председателство също каза, че темата е комплексна и тъй като е комплексна, трябва да отбележим, че може да има някои въздействия, които не са били предвидени, не са били целени и може да има и злоупотреби. За мен нещата малко стоят под въпрос, защото а, а, менеджерите от трети страни а, евентуално биха могли да заемат местата, работни места, които иначе могат да се заемат от а, служители от самата страна. А, може би а, фирмите а, просто искат да спестят разходи за транспорт. Те преместват своите предприятия в Европа и внасят служителите си от трети държави. А, може би тук има много възможности за а, злоупотреби. Разбира се, в член 14, член 15 има. А, а, осигурителни клаузи, е, с които се защитава приложеното поле на директивата, но все пак е, трябва да си отговорим на въпроса дали тук не става дума за а, повече от 4% трансфери? за които, които попадат в приложното поле на директивата. А, текста би могъл да се тълкува двояко и в крайна сметка бързата процедура и събирането на семействата може да доведе до там, че да се злоупотреби с тази възможност. А, и страните членки ще трябва да вземат е, е, решение за това дали да приложат бързата процедура или, или не и евентуално могат да предпочитат е, да работят с интернационални концерни. може би това е добре за Европа, но защо трябва да даваме предимство на международните концерни? Благодаря, господин председател. С доста неща мога да се съгласа от това казаното до тук, но директивата не трябва да се използва за да формализира, т.е. да узакони вече съществуващата ситуация, която току-що беше описана като не съвсем точна и добра. Да, разбира се, за събиране на семейството е важно но трябва да се ограничи понятието семейство. Но въпроса. Какво, каква е дефиницията на стажант? Около 40 процента от завършилите университета не могат да си намерят работа, например в Испания или в Ирландия, а защо тези компании да не бъдат а, така накарани да а, вземат на работа първо местни специалисти и след това други. Може би трябва да имаме един такъв унифициран подход към тези чужди или международни компании, които, ако искат да процъфтяват в Европейския съюз, да направят необходимото. Ако приемем този режим, дали няма да се случат неща като тези в САЩ, а в страни като Бразилия, Аржентина, Русия и, така, и Китай. Да, благодаря. Сега госпожа Емст. Както в предходната проекта директива, искам и тук да задам въпроса какво целим всъщност, в каква посока трябва да вървим какво очакваме? Малък, среден или голям ръст на а, мигранти, които да преодолеят недостига на квалифицирана работна ръка в Европа? Или целта ни е да третираме а, мигрантите равнопоставено с местните работници и служители? Това трябва да се обмисли във връзка с тази проектодиректива. Каква е всъщност нашата цел? А, освен това, мисля, че в много отношения този документ е недостатъчно конкретен и неясен и не може да бъде запазен по този начин. Така, например, съществува ли европейска дефиниция за концерн? Това понятие еднакво ли се употребява във всички страни членки или има разлики? Това е важен въпрос. Трябва да се ограничи групата от предприятия, за която говорим. Второ, а, а, работници специалисти и високо а, квалифицирани работници. Работника специалист е завършил някакво практическо обучение. И след завършване на това обучение той работи като такъв. За практиканта вече се каза, но тези понятия, които току-що споменах, трябва да бъдат добре дефинирани, трябва да е яснем какво разбираме. Второ, какво се разбира под временна заетост? А, какво става, а, когато а, имаме работници ценати от агенция за временна заетост? И трето, как ще осигурим равното третиране на мигрантите с местните работници? Защото този въпрос е, винаги стои на дневен ред, когато се обръщаме към подобни теми. А, ако има държави, които нямат минимална работна заплата, а мигрантите идват от държави с много ниско заплащане на труда, изобщо какво ще правим с този въпрос на заплащането? А, Множество въпроси бяха зададени. Сега се връщаме към ораторите на подиума, за да видим какво ще кажат те. Първо ще дам думата на господин Николин. И слушах внимателно всички колеги. Бяха поставени интересни въпроси и бяха изложени интересни коментари, които непременно трябва да вземем предвид. Нека започна с казаното от последната колега във връзка с определенията. Наистина нуждаем се от добре дефинирани, измерими критерии Наистина трябва да изработим ясни определения. Нужна ни е обща референтна рамка за потоците от законни мигранти, за да можем да задоволим и потребностите на пазара на труда. И то в онези сегменти на пазара, където липсва работна ръка. Зададохте въпрос и за временната заетост. Там също трябва да се прецизират определенията. Упоменахте и ситуацията на семействата на служителите. Това също е от много голямо значение. Госпожа Яконсари засегна тази тема. Искам да й благодаря за подкрепата и за информацията, която ни предостави в изложението си. Говорихте и за стъжантите. Политиката в тази област все още не е достатъчно добре, ясно разработена. Затова трябва да заложим на ясни критерии, за да избегнем изкривявания Говорим за вътрешно-корпоративни трансфери, но не само. Текстът визира също командированите работници, както и наемането на високо квалифицирани работници и служители от трети страни. Това са служители, които биват премествани от подразделението на концерн в една страна в подразделението в друга. Това може да е филиал или дъщерна фирма на територията на Европейския съюз. И в тази област трябва да се постигне по-голяма яснота. Днешното разискване ще послужи за основа на дискусия, която ще провеждаме в бъдеще и при която ще вземем предвид всичките ви коментари. Когато започнахме процедурата по съвместно вземане на решения, мисля, че най-важното, което може да направи комисията е да се вслушва в предложенията, да се опитва да ги разбере и да обединява становищата, за да се постигне окончателно споразумение между парламента и съвета. Мисля, че трябва напълно да се възползваме от процедурата по съвместно вземане на решения. Да се върнем на същината на проекто директивата. В основата си тя цели не количествени изменения. Тя цели улесняване на организирането на служители от трети страни. Не можем да се позовем на директивата за командированите работници. Не можем да я приложим към вътрешно-корпоративните трансфери, тъй като предметът на приложното поле тук е различен – Не можем първо да започнем с проучването на пазара, защото с това ще лишим компанията от възможността самостоятелно да организира работата си. Опитваме се да определим категорията лица, които попадат в обхвата на директивата. Това не е толкова лесно по отношение на стажантите и специалистите. По-лесно е по отношение на ръководните кадри, тъй като това, определението на това понятие е залегнало и в международни споразумения. Извършва се проучване за установяване на функциите на конкретното лице в рамките на конкретната организация и на конкретна длъжност. Това проучване цели да се проучи дали трансферът попада в обхвата и целите на директивата. И то трябва да се основава на функционални параметри. Не можем да изковем определения, които да покриват всичко в реалността. Но когато има опасност от злоупотреби, трябва да обърнем внимание на определенията. Основната цел на директивата обаче е да се запази определено ниво на гъвкавост, т.е. да се прилагат функционални критерии. Прилага се и проучване, което се основава на предишните функции на лицето през изминалите 12 месеца. Това движение, вътрешно-корпоративният трансфер, трябва да е част от по-общ план, изготвен от компанията. Той не може да се извършва случайно. Винаги има голяма степен на динамичност между елементите, защото ние, когато регулираме, ние не можем да регулираме вътрешната механика и функциониране на компанията, разбира се. Въпросът е да, да видим какво е, в, е предимство за нас и за компанията за нас предимството е да се правят инвестиции в Европа, за да се създават нови работни места и повече економическа дейност, за да можем правилно да се развиваме. Обаче, съответната компания трябва да има ресурсите, които да й помогнат да а, произвежда или да създава повече, а това разбира се означава едно а, така, една грижа за а, своите служители и работници. А това включва примерно и тяхното а, събирането на семействата, тяхното идване на едно или на друго место. И така. Ако се използва клаузата за преференции за а, специалисти на ЕСЕ първо, не, ние а, така ще го формулираме, че да не е специфично да кажем дали създават работни места или създават а, повече продукти или създават нещо друго като полза за нас. Не, Важното е функционалния елемент да се използва. Разглеждайте това от тази гледна точка, просто а, за да проникнем, а, проникнете а, в а, дълбочина така дефиниция на а, стопански обект. Е, винаги може да бъде различен или компания. Да, ние имаме в корпоративното законодателство а, такава дефиниция и тя мисля, че е най-близо до истината и когато започнат държавите а, членки да а, прилагат тази директива, те ще ползват тази дефиниция. Освен това, за да може всичко да се прилага и да се проверява чрез този а, е, тест, то просто трябва да сме постигнали а, прилагането на едни и същи правила. Защото хората, които а, фиксираме тук, в тези е, вътрекорпоративни трансфери и други подобни не са чак толкова много и те няма да е, се конкурират с местните специалисти. Просто трябва да им дадем възможност на компаниите да използват един и други източники. Разбира се, нямам никакво намерение да а, омалуважавам вашите въпроси, но просто трябва да гледаме нещата от най-подходящия, най-интересуващия ни като Европейски съюз ъгъл. Да, искам да благодаря за коментарите и за повдигнатите конкретни въпроси които възникваха в една значителна част по време на консултациите в работния процес. Ясни и точни дефиниции наистина са много важни във всяка директива, а за да бъде улеснено а, прилагането на практика на всички тези а, изисквания. Разбира се, както за ВКТС, така и за командированите, стажантите и така нататък. В работната група по социалните въпроси това също се разисква много а, детално. Нещо друго, което си струва според мен да се спомене, е това изтичане на мозъци от по-бедните страни в тази сфера може да се каже, че директивата като че ли доста добре служи на идеята само високо квалифицирани а, лица да заемат постове на менеджери за някакво определено фиксирано време за да не се именно източват мозъци за винаги от бедните а, държави. Разбира се, Дискусиите ще продължат много интензивно в а, работните групи на съвета и очаквам а, от вас още въпроси в писмен вид или идеи, защото вие ни дадохте доста храна за размишление и това наистина е най-ценното в нашето сътрудничество с Европейския парламент. Благодаря. Госпожа Яконсари. So thank you very much and thank you for commission. Uh, Благодаря много. Благодаря на комисията за конструктивния подход, защото виждам как а, има желание да се търсят различни решения. Ето тук се разбрахме, че трябва да се разяснят дефинициите, да бъдат съвсем ясни, искам да кажа. Е, не трябва чак пък толкова обширна или толкова гъвкава да бъде е, цялата разпоредба, защото иначе ще стане неизползваема. Ще бъде мъртвородена и тогава какво ще обясним като политици, че сме мислили, когато сме го създавали? Мисля, че има едно решение. Решението може да бъде стриктно да се придържаме към формулировката на ГАЦ. Защото ми се струва, че това е много прецизно определение. Съгласна съм с вас по въпроса за изтичането на мозъци, да, съвсем правилно поставен въпрос. Не знам обаче в този случай дали е така. Защото може всеки да извлече полза от такава една ситуация. Защото хората са в Европа, ще поработят, ще поживеят, след това се връщат в собствените си страни – и вече ще бъдат още по-квалифицирани от това, което са били. Но искам да ви благодаря. А, че а, успяхме да насочим душевните си усилия в една и съща посока, да бъдем колкото се може по-прецизни и по-ясни, защото до сега сме натрупали доста отрицателен отрицателни примери. А, когато законодателството не е толкова екзактно, колкото трябва да бъде. Да, благодаря. Мисля, че това е за първата сесия на нашето следобедно заседание. Така че, за да започнем с втората сесия, мисля много бързо да действаме, защото имаме три сесии в следобедното заседание и за това ще благодаря на всички членове на панела от първата сесия. We thank, we thank as I say. Okay, thank you. The contributors. Да, нека да благодаря още веднъж на участниците в първия панел. Which are just now leaving. Те сега напускат с пожелания за приятен и весел Великден. И нека да поздравим с добре дошли членовете на вторият панел. Ecco, ecco, ecco. Eh? Ci sbrighiamo subito. We're proceeding, as I said, to the second Както вече казах, започваме с втората сесия. С представители на социалните партньори и други заинтересовани страни, които ще представят своите идеи по проекто директивата на комисията и след това нашия доклад. След това имаме правен експерт на ЕТУК, на Европейския съвет на профсъюзите. Разбира се, че юрокадри също, а също така и представител на фундацията Пърмит – чиято се занимава с предоставяне възможности за партньорите и съпрузите на международни а, чиновници или служители, които работят в чужда страна, да намерят работа. Не. А госпожа Варнек а, експерт от ЕКП. Благодаря много. Благодаря ви. По отношение на вътрешно-корпоративните трансфери, виждате, че се сблъскат проблеми, също както и с сезонните работници. Един от принципните проблеми е отново опит за разпокъсване на вътрешния пазар. Това бе упоменато и от колегата сутринта. Това разкъсване на пазара се дължи на въвеждането на различни категории служители. Това разпокъсване подарива принципа на равното третиране и ограничава автономията на социалните партньори, при колективното трудово договаряне. Във връзка с това представяме следните искания за изменение на предложението. Първо, бихме искали двойно правно основание. Ще се съгласите с мен, че правното основание в областта на законната миграция е подходящо но към него ще трябва да се добавят и разпоредби за социалния аспект. Няма да съмнение, че тази директива оказва въздействие върху труд, пазара на труда. Тя е инструмент за определяне на правата на засегнатите работници. С изненада установих, че преждеговорившите не се спряха особено обстойно върху работниците, а повече наблегнаха на компаниите. Изискваме в предложението да залегнат принципите на равното третиране и недискриминацията. Имаме предвид преди всичко член 14, визиращ правата на работниците. Два са проблемите свързани с него. От една страна служителите по вътрешно-корпоративни трансфери се третират като командированите работници. Залегнало ли е равното третиране в предложението за директива? Да, но се прави препратка към командированите работници, а те не са обект на справедливо третиране, особено в светлината на последните решения на Съда на Европейския съюз. Вторият ни проблем е препратката към всеобщо или универсално приложими колективни трудови договори. Това е определение, което отново е възприето от директивата за командированите работници. Искаме тази редакция да се заличи, защото искаме служителите по вътрешно-корпоративния трансфер да се възползват от ъм, колективните трудови договори на всички нива. Затова трябва да уважаваме автономията на социалните партньори в различните национални системи за колективно трудово договаряне. Имаме и предложение за критериите за прием. Смятаме, че срокът от 12 месеца трябва да е задължителен за държавите членки. Той не може да бъде прилаган пожелателно. Разбира се, е необходим този срок от 12 месеца, за да се създаде реално трудовоправно отношение. Има проблеми с определенията, което не е очудващо. Той въжи най-вече за специалистите и ръководните кадри. Със сигурност трябва да се разработят по-ясни определения. Извинете. Приложното поле на директивата според нас е прекалено широко. Очудена съм, че тази директива се отнася до многонационалните дружества. Никъде в текста не виждам ограничения относно различните отрасли или относно размера на компаниите. Да вземем за пример строителния отрасъл. Неговите представители изискаха да бъдат изключени от приложното поле на директивата, тъй като се опасяват, че тя няма да допринесе за развитието на сектора им. Последният ми коментар е свързан с липсата на ефективни механизми за упражняване на контрол и налагане на санкции. По текста на господин Яколино Мога да кажа, че сме съгласни с повечето точки, но той не отговаря на две от основните ни изисквания. Първо по член 14 за правата на работниците и второ изключително проблематичната препратка към директивата за сезонните работници. Благодаря ви за това, че спазихте времето. Сега ще дам думата отново на господин Сверкер Рудеберг, председател на работната група по въпросите на иммиграцията и свободното движение на работниците в организацията Business Юрап. Имате дума. Благодаря много. Наистина, аз имам удоволствието да представлявам Business Europe. Това е социалният партньор представляващ бизнес партньора във всички държави членки на Европейския съюз. Разбира се, ще поговорим за чисто европейските компании, но малко по-късно, когато става въпрос за трансфер на такива работници извън Европа. Но мисля, че има леко объркване, когато става дума за това какво точно казва директивата за ВКТС. ВКТС директивата го а, обхваща високо квалифицираните специалисти, които вече имат подписан договор и продължават по същия този договор да работят, въпреки че са преместени от извън Европейския съюз в Европейския съюз или обратно. И така, докато директивата за командированите работници е различна. Разбира се, има нещо общо, защото и двата типа работници а, си имат трудов договор и го запазват. И така смятам, че е правилно. И що се отнася до тези права и правилата във връзка с тях в Европейския съюз, аз мисля, че социалната защита на ВКТС е достатъчно на високо равнище. Също така А когато говорим за високото ниво на знания и квалификация, а, трябва да не забравяме, че ако не им се предложи на такива специалисти а нивото на обслужване и изобщо жизнен стандарт, на който са свикнали или очакват, те просто ще отидат в друга държава, в друга фирма и така нататък. Верно е, че е много скъпо да се трансферират хора от една държава в друга, защото има транспорт, има преместване и така нататък. Защо се прави обаче все пак това? Защото организацията на работата на тази компания, за която работят, го изисква. Конкретните знания, независимо как се дефинира това в директивата, не е просто придобито от образование, а от това каква е спецификата на компанията, дали е маркет ориентирана, пазарно ориентирана, дали е а, ориентирана към клиентите или нещо друго, просто според а, текущите нужди на компанията, тя командирова или трансферира свои специалисти. А, що се отнася до думите на нашия синдикален колега, да, не се използват мултинационали, а временно назначаване и преместване съответно от една държава членка в друга, но все още в рамките на въпросната компания. Е, не знам дали това е европейска, американска или индийска компания. Съответната идентичност едва ли чак толкова важна в случая. Европейските компании и също изпраща свои хора, свои работници обратно в, в, в Европейския съюз. IBM, примерно, има много производства извън Европа и понякога праща свои работници тук в Европа. Що се отнася до компаниите в Европа, те, е, е, то ние преценяваме, че това е изключително важно предимство за нас, че можем да преместим, да поканим високо специализирани експерти а от извън Европейския съюз в Европейския съюз, за да създават още повече и по-качествени неща. Не знам дали ви е хрумвало, но е възможно да се трансферират хора от една държава членка в друга, когато те дойдат в Европейския съюз, ако по принцип са от трета страна. Какво, това, което се предлага в директивата е не само да се хармонизират а, а, процедурите, но също да се предоставят повече възможности за мобилност. В този случай, както и в много други случаи, а, когато има предложение в правната сфера на Европейския съюз, е да се потърси кое ще донесе добавена стоеност. Е, може би накърнява суверенитета на отделните държави членки, но ще бъде в много голяма полза за всички европейски компании. Мисля, че е важно да се укрепва и засилва конкурентоспособността на Европейския съюз и на компаниите му а, последната криза ни показа какво може да се случи, ако не увеличим конкурентоспособността си. Ако погледнете последния слайд, ще видите пълна информация от Business Europe. Благодаря ви много за вниманието и мога да ви уверя, че по-късно при третата, последна сесия ще има няколко чудесни примера, които ще ни бъдат дадени от, от господин Нив Саркар и Кокс. Така че останете в залата и ги слушайте, струва си. Благодаря ви. А, а господин Рудеберг? Продължаваме с следващият панелист – господин Мишел Патах, заместник-председател на Юрокадри. Благодаря, господин председател. Ще говоря на френски. Депутат, бонжур. Е- Уважаеми дами и господа депутати, добър ден. Първо искам най-сърдечно да благодаря на комисията Либе за това, че организира изслушване по тази важна тема. Еврокадра е европейска организация, която представлява около 6 милиона работници от 30 европейски страни. Повечето от а, нашите а, членове а, са високо образовани, а, носят голяма отговорност и са самостоятелни. А, по принцип, нашата организация е за мобилността, за мобилността на а, високо квалифицирания персонал, а, за да може способности и знания да се трансферират в Европа. Еврокадра. Est en principe bon Смята, че предложението на комисията е добро, защото то цели да упрости и да ускори процедурите а, и в самите страни членки, а, а, за да може да а, хармонизира процедурите за изпращане на високо квалифицирани работници от една страна в друга. Но а, за европейските менеджери това предложение трябва да бъде подобрено. И преди да кажа няколко думи за формата, ще кажа няколко думи за съдържанието. Еврокадър много добре е, знае, че през следващите години предстои да се пенсионират е, много е, менеджери и младите абсолвенти, които излизат от университетите, няма да бъдат достатъчни като брой, за да заменят поколението, родено между 50-та и 65-та година. Тоест тази директива е действително необходима и това е очевидно. Но дебатите по този проект е, е, се водят в един лош момент, в момент на дълбока социална криза в Европейския съюз. Младите е, абсолвенти много често остават без работа, защото не намират работа или защото техните дипломи не се признават. И тези тенденции се наблюдават не от доста отдавна. Еврокадр е, желая да се вземат предвид интересите на всички абсолвенти, независимо от това дали те идват от Европейския съюз или не. Сега няколко думи за формата. Еврокадра е, участва в е, споделя мнението на Комисията по социалните въпроси, която ще заседава на 4 и 5 е, май, извинете, на економически и социален комитет. Аз ще се огранича а, е, а, е, върху проблемите, свързаните с неясните дефиниции а, от а, член 3 глава 1. Например, дефиницията на понятието менеджер. А, очевидно, а, с, а, казвайки менеджер, се имат предвид само служителите на ръководни постове, но а, дефиницията се разширява и обхваща останалите и, и други служители, които а, проверяват или контролират работата на други служители, т.е. такива, които могат да а, бъдат уволнявани което а, разширява много дефиницията. Комисията и парламента би трябвало да изяснят този въпрос и ние искаме да ги помолим да ограничат дефиницията само върху ръководни кадри. Що се отнася до специалистите, Еврокадра смята, че се обхващат много работници с технически специалности, които са завършили 3 годишно университетско образование в френската система за висше образование. Това е първата диплома, която може да се а, получи. А, а, Оставяйки този текст по начина по който е, той ще позволи да се е, изпращат големи групи от технически персонал, което не е целта на директивата. Ние желаем Комисията Европейския Европейската комисия и парламента да изясните този въпрос. Що се отнася до понятието практикант и стъжанти, дефиницията е още по-неясна. Дефинициите са неясни и в самите страни членки разликите са големи. В някои държави практикантите трябва да са завършили висше образование и то да се допълни с практическо образование във фирмата или пък практиканта може да бъде студент, който се подготвя за своя своето дипломиране и за тази цел а, а, прави практика в а, едно предприятие. И освен това, условията за назначаване и възнаграждение на а, практикантите са много а, различни. А, и това да се включат и практикантите в обхвата на директивата с аргумента, че се подготвят за вземането на ръководни позиции, за нас е неприемливо. Много ви благодаря за вниманието. Може би малко надхвърлих времето. Now, now we are... Благодаря ви. Чудесно се вместихте във времето. Катлин Вандервилк Приветствам с добре дошла госпожа Катлин Ван Дер Вилк, член на ръководството на фундация Пърмиц. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент. Благодаря ви за поканата да участвам в тази дискусия. От името на Фундация Пърмиц ще се спра върху два аспекта, свързани с членовете на семействата на служителите по вътрешно-корпоративен трансфер, а именно достъпа до заетост и срока за разглеждане на техните заявления за разрешително за пребиваване. Благодаря на докладчика, че е включил тези две точки в текста си и надявам се, че моята информация ще ви бъде полезна. Нашата организация е неступ, организация с нестопанска цел, която насърчава издаването на разрешителни за работа за партньорите на служители, преместили се в чужбина в целия свят. Нашите спонсори обхващат 40 основни международни дружества и организации в публичния сектор. За тях работят над 2 милиона служители. Около половината от тях работят в Европа. Делът на служителите по вътрешно-корпоративни трансфери представлява 1% от общия брой на ети служители. Това е един изключително малък процент, като се има предвид, че тези временно наети служители притежават огромни знания, умения и които допринасят за развитието на европейската и световна економика. Като цяло приветстваме предложенията на комисията, както и предложенията отправени от Business Europe. Искаме обаче да подчертаем, че възможността или липсата на възможност за преместване и на семейството много често оказва решаващо влияние върху избора на служителя, дали да се премести или не. Фундация Пърмит във връзка с това ви призовава да разгледате две наши предложения за изменение по член 15. Първо, искаме да се включи допълнителна клауза, която да гарантира незабавен достъп до пазара на труда за членовете на семействата на преместващите се служители. Това може да бъде просто декларация, която да потвърждава тази възможност – или поне редакцията да бъде в съзвучие с редакцията на директивата за синята карта. На второ място, членовете на семействата на преместващите се служители трябва да имат възможност да получат отговор на заявленията си в срок от 30 дни, а не от 2 месеца, както бе до сега. Понякога е по-удобно семействата да се преместят по-късно, например ако децата трябва да приключат срока в училище. Трябва да се отбележи, че служителите по вътрешно-корпоративен трансфер не винаги пристигат от страните си на происход. Понякога те идват от трета страна. Така американец може да се премести в Европа от Хонг-Конг, Сингапур или Дубай когато един такъв служител напуска тази трета държава, в която също е бил чужденец, членовете на неговото семейство не могат да продължат да пребивават там. Затова е много важно те да се преместят заедно с него. Що се отнася до основния проблем – достъпа до заетост, нека ви представя каква е ситуацията по света. Към момента около 20 страни позволяват на партньорите, членовете на семействата и понякога и на децата на пътуващите служители да придобият достъп до пазара на труда. 11 от тези, сред тях са 11 държави от Европейския съюз. Ако Европейският съюз не въведе тази добра практика на цялата си територия, то той ще загуби позициите си в рамките на световната конкуренция и няма да си осигури достъп до компетенции. 85% от придружаващите партньори са жени. С други думи, ако не се дава разрешително за работа именно на тази група, то това има много неблагоприятно въздействие върху жените. Това не е равното третиране, предвидено в член 79 на договора за функционирането на Европейския съюз. Става дума за равно третиране на лица законно пребиваващи в Европейския съюз. Ако партньорите получат право на достъп до пазара на труда, то те ще могат да поддържат своите квалификации и да се върнат сравнително бързо на работа след завръщането си в страната на происход. Това би допринесло и за циркулярната миграция, би подобрило изгледите за достъп до пазара на труда както в страните източник на миграция, така и в приемащите страни. Разполагаме с данни, че около 3000 съпруги и съпрузи придружават своите партньори служители по вътрешно-корпоративен трансфер. А около една четвърт от тези служители са отказали назначаване в чужбина, тъй като са били загрижени за изгледите за професионално развитие на партньора си. Около 60% от тях споделиха също, че е малко вероятно да се преместят в страна, където за партньора им би било трудно да е, получи достъп до пазара на труда. Нашето проучване залага и на социалния фактор. Резултатите му сочат, че Унези от партньорите, които работят, могат по-добре да се интегрират и това като цяло се отразява благоприятно и върху семействата. Получихме много коментари от отделни съпруги и съпрузи именно за това положително въздействие на достъпа до пазара на труда. И ще ви споделя с вас това, което ни каза една съпруга от държава извън Европа, която се завръща заедно с съпруга си в Обединеното кралство след няколко години в чужбина. Тя ни каза, сега, когато отново съм на пазара на труда, за мен би било много трудно да прекъсна работа или да се преместя някъде другата, където не мога да работя. Преди да започна работа, децата ми гледаха на мен като на майка, а сега като на човек, който работи. И това променя и техните очаквания спрямо собствения им живот. Така, например, дъщеря ми сподели с мен, мамо, не знаех, че момичетата също могат да работят и това наистина ме разтърси. Виждате колко важно е да имат достъп до пазара на труда и партньорите на тези служители. Това оказва въздействие не само върху семействата, но и върху бъдещите поколения. Нашата фундация смята, че можем да извлечем ползи както за семействата, така и за компаниите. Моля ви да приемете предложените от наши изменения към член 15. За целта ще ви предоставим всякаква допълнителна информация. Благодаря на госпожа Ван Дервилк. Откриваме кръга от въпроси и отговори. Желая ли някой да вземе думата? No questions. If no questions, no arguments. Няма въпроси. Тогава няма да има и отговори. Тогава нека преминем към следващата точка или не, госпожа Борвай. Искам само да кажа, че съм облегчена. Явно говорим за едно и също, а именно за менеджери на високо платени позиции и високо квалифицирани служители. No, it was a comment directly addressed to the point you made about коментар ви бе свързан, коментара бе свързан с това, че казахте, че 85% от придружаващите партньори са жени. Similar legislation in other trading blocks in the world. How is the situation in Europe? Каква е ситуацията, например, в Съединените щати, в Китай? Има ли там подобни законови разпоредби? I answer that one. Uh, in our international uh, research, we have uh, measured more. Нашето проучване е обхвана два, е, е, показа, че в 20 държави партньорите е, на съответния работник и служител могат да работят е, Холандия, Обединеното кралство, Швеция, мисля, че и Испания отскоро има такива разпоредби. Тоест в 8 държави партньорите могат напълно свободно да работят. Е, освен това Белгия, Ирландия и Германия а, е, може да бъде получено разрешение за работа. Иначе в Аржентина, Австралия, Хонг Конг, Нова Зеландия и Швейцария и още в редица други държави, в които това е възможно. Броя на тези държави непрекъснато се увеличава защото фирмите и различни други организации подчертават колко е важно и, двете, е, и двамата съпарузи да работят. Да, става въпрос за реципрочност, когато стигнем до възможностите, които предлагаме на а, мултинационалните компании извън Европейския съюз да трансферират хора – всички ние знаем, че преговорите стават чрез ГАЦ. И освен това, на базата на двустранните си споразумения, ние имаме възможност да преговаряме и по-нататък по отношение на реципрочността. И така няма автоматична еквивалентност, но аз мисля, че а, правилна позиция заемаме тази лидерска а, позиция на Европейския съюз, което ще ни доведе до добри резултати. И така, а, господин Патар, който сигурно ще иска да нахвърля още няколко мисли. Благодаря, господин председател. Да, с ваше позволение. А, исках да се върна на темата за изтичането на мозъците. В сегмента на най-високо квалифицираните, мисля, че проблема е същия, както и с сезонните работници, които обслужвахме тази, е, обсъждахме тази сутрин. През януари говорих с сенегалските синдикати където половината от емигрантите от страната са вишисти, които емигрират в Европа и заемат лошо платените работни места. Нашия изпълнителен комитет беше преди няколко дни в Будапеща и установи, че младите унгарски абсолвенти се опитват да намерят работа в Австрия или в Полша. Тоест проблематиката с изтичането на мозъци действително съществува, но в рамките на признаването на дипломите и, и така нататък този проблем а, стои, а, стоеше в миналото на европейско ниво, а в момента стои и в глобален мащаб, което налага синдикатите, ето синдикатите на, на менеджерите да се застъпят за това а, а, техните абсолвенти, вишисти да получат такива условия на работа, че да останат е, в е, страната. Това исках да прибавя към дебата от последния половин час. Благодаря, господин Патар, казва председателя. Ако няма повече въпроси, нека да продължим с третия планет, защото има още един панел и сме почти на време. малко сме напред във времето. Thank Благодарим на панелистите, които участваха във втората сесия. Сега ще започнем третата. Благодаря ви.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 thank you. Благодаря. Благодаря, че ни помагате да си свършим работата на време. Точно тази следобедна сесия, защото много от нас искат да си заминат за Великденския дълъг уикенд. И да не забравяме, че разписанието на самолетите не се променя. И така, започваме с третата сесия на нашата следобедна работа. Като фокус е върху практически примери. Ето защо решихме да поканим двама представители на бизнес средите. Европейско-американски бизнес съвет от една страна и НАСКОМ. Това е организацията на работодателите в Индия. Отново повтарям, става въпрос за интеркорпоративния трансфер на служители. По директивата и, предлож... и доклада на Европейския парламент. Даваме думата на панелистите, след което даваме думата за въпроси и накрая заключителните думи на докладчика Якулино. Господин Калкокс, вие сте добре дошъл. Е... Съпредседател от страна на Европейския съюз на групата за квалифицирана работна сила – в Европейско-американския бизнес съвет. Имате думата, господин Кокс. Благодаря много, господин председател. Имам няколко слайда, които така ще акомпанират на моите думи. Европейско-американския бизнес съвет е най-голямата трансатлантическа организация, представляваща бизнес и интересите. Аз представлявам Европейския съюз и Имаме 72 компании членки, които представляват по-голямата част от индустриалните сектори, фармацевтика, автомобилостроени, консултантска дейност и така нататък. Евроамериканския бизнес съвет подкрепя идеята заложена в директивата във връзка с интеркорпоративния трансфер на служители. И както посочи представителя на комисията, има демографски тенденции, има изисквания спрямо високо, е, най-високо квалифицираните и в същото време има и някои негативни елементи или отражения на това събитие, а в перспектива е именно това, че току-що завършилите в голяма степен не могат да си намерят работа в собствената страна поради тези развития. Но и ние като работодатели а, имаме големи проблеми да намерим високо квалифицирани специалисти по всяко време и във всички пазари, винаги когато ни потребват. Ето защо а, компаниите са принудени да водят със себе си, със своите интереси и а, високо квалифицираните си служители. Когато това се прави към Европейския съюз, това има поредица от ползи за самия Европейския съюз. Кога решава работодателя да трансферира свой високо квалифициран служител в Европейския съюз. Ето ви два сценария. Разбира се, има много най-различни примери и сценарии, но мисля, че тези два говорят сами за себе си един търговец на софтуер а, от САЩ и а, има свой голям а, клиент а, в Испания. Софтуерните приложения а, ще а, намалят разходите по инвентаризацията и по съхранението и това ще доведе до спестяване на огромни суми за испанският клиент. Няколко седмици обаче преди началото на тази а, дейност излиза проблем. А, и не могат да почнат тестовете на съоръженията преди да се реши този проблем техническата квалификация на а, софтуерните инженери а, не съществува или не, не се намира в Европейския съюз, защото тя е специфична за САЩ. И освен това, тези а, софтуерни инженери трябва да могат да останат за дълго време на място, за да са сигурни компаниите, както клиента, така и доставчика, че няма да има проблеми. Втори пример е една германска производствена компания, която наскоро наела млади професионалисти – от Азия и Латинска Америка. Тези граждани на трети страни, на държави от третия свят, които а, ще бъдат доведени в Европа, за да могат да придобият необходимите допълнителни умения и квалификации и освен това по-добре да разбират корпоративните планове за развитие, стратегическото планиране и така нататък, след което те ще се върнат в собствените си страни, за да заемат ръководни служби в дъщерните предприятия на същата тази германска фирма. И така, германската фирма иска да има наистина най-добрите, най-квалифицираните от тези свои дъщерни компании от местата, които споменах, в Европейския съюз. Каква е стоеността, която могат да донесат а, тези млади ВКТС, а, не само на сво... и най-малко на своите работодатели, а на Европейския съюз или на страната, която ги приема на клиентите в тази страна. И така, за да приключа, нека да кажа няколко ключови принципа и няколко ключови аспекта, които са много важни за оперирането на бизнеса в Европейския съюз. Очевидно, аз няма да навляза в никакви а, подробности по отношение на ключовите принципи. Обаче, искам да фокусирам вашето внимание върху пет. В двата примера, които ви дадох по отношение на софтуерният а, търговец а, от САЩ и испанския му клиент и германската производствена фирма и нейните специалисти от а, държави на третия свят. Първо, Испанската компания има свои складове по цял Европейски съюз. И това а, означава, че а, лицето, което трябва, ще бъде наето, трябва не само да живее в Испания, но и да е готово да а, живее по дълги периоди от време в всички други държави членки. Освен това, софтуерният инженер не би могъл да разреши нито един от проблемите, ако не е в близост или на място така, тестовете на трудовия пазар. Това би забавило и забавя а, вземането на решение, което обикновенно означава забавяне на цялата процедура по наемането на софтуерния инженер а, в испанската компания, която, който да разреши нейните проблеми. Така, 12-месечния период. Мисля, че това е твърде дълъг период. Ние бихме предложили по-къс. Ако вземем примера с тези а, висококвалифицирани млади специалисти, а, които се трансферират от германската компания, а, за тях 12 месеца е твърде дълъг период. И това не би допринесло повече за а, ползите на германския им работодател. Членовете на нашата а, организация а, или Европейски американски бизнес съвет приветства директивата и а, се надява, че с това ще се допринесе още повече а, за укрепване конкурентноспособността на Европейския съюз. Благодаря, благодаря господин Кокс а, за толкова интересните идеи, които така практично и точно ни посочихте което се цени от членовете на Европейския парламент. А сега ще чуем и господин Амет Нивсаркар, който е заместник-председател на НАСКОМ. Имате думата, господин Нивсаркар. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на вашата комисия за отправената към мен покана. Казвам се Амет Нив Саркар и съм заместник-председател на НАСКОМ. Ние сме търговска камера, представляваща технологичния отрасъл в Индия. Нашите членове обхващат не само индийски компании в областта на високите технологии, но и много национални компании, като например Capgemini и Microsoft. Сред нашите членове са и големи компании в технологичния сектор, които са се установили в Индия. Компании като HSBC или Philips. Като цяло подкрепяме предложението за директива за служителите по вътрешно-корпоративен трансфер. Нека да започна като изложа причините за необходимостта от подобен законодателен акт. Служителите по вътрешно-корпоративен трансфер допринасят значително за конкурентоспособността на Европа, тъй като по този начин може краткосрочно да се запълнят празноти по отношение на експертното познание на пазара на труда. Важно е за представителите на бизнеса да могат да действат в краткосрочен план тъй като те трябва да са гъвкави. Как се прилага този принцип на практика? Да допуснем, че една голяма телекомуникационна компания е разработила нова система, до която могат да имат достъп повече хора в различни страни. Възможно е тази нова технология да е била разработена в Индия. Високо квалифицираните инженери, работили на място в Индия, ще трябва да отидат на място при клиентите в други страни, за да може технологията да бъде пусната в експлоатация там. И така тези високо квалифицирани инженери пътуват от една страна в друга и накрая се завръщат в Индия. Но толкова ли е просто всъщност? Не. Индия има единен вътрешен пазар най-вече в областта на екологичните технологии, но не и в областта на услугите. Да предположим, че този инженер трябва да пропътува до 4 държави в Европа да речем първо до Германия, след това да се върне отново в Индия, оттам да се извади разрешително за Франция, от Франция да се завърне в Индия, да се извади разрешително за Холандия и така нататък. Всичко това е свързано с разходи, не е ефективно и отлага целия процес във времето. Кой заплаща разходите по цялата тази процедура? Европейските компании. Те са основните потерпевши. Държавите членки на Европейския съюз имат различни критерии за допустимост, предвиждат различни срокове, прилагат различни процедури и всичко това води до правна несигурност за онези чуждестранни компании, които искат да извършват стопанска дейност в Европа. Те се нуждаят от последователен, съгласуван, прозрачен процес, приложим към служителите по вътрешно-корпоративен трансфер. Трябва също така да се извършват проверки и насрещни проверки, за да се избегнат злоупотребите. Ще се спра върху три основни области, какво не може да се постигне с вътрешно-корпоративния трансфер. Първо, вътрешно корпоративният трансфер не представлява миграция с цел постоянно установяване. В началото на миналата година Обединеното кралство разработи нова стратегия в областта на миграционната политика. Повечето от трансферираните там служители прекараха по-малко от 18 месеца в страната. Второ, вътрешно-корпоративният трансфер не води до безработица. Чухме от ваш колега, че в момента 16 000 трансферирани служители се намират на територията на Европа, а работната сила обхваща 100 милиона. Това е един наистина нищожен процент, малко над нулата. Надлежното използване на експертното познание на таланта в световен мащаб води точно до обратното, до просперитет и високо ниво на заетост. И на последно място, трансферираните служители нямат за цел да заместят местните служители. Нерядко високо квалифицирани специалисти не могат да бъдат набрани на вътрешния пазар на труда. Трябва да се вземе предвид, че и разходите за вътрешно-корпоративен трансфер са доста по-високи в сравнение с разходите за найемане на високо квалифицирани служители на, на територията на страната. Тоест това не е по-ефтиният вариант. С това отредените ми 5 минути свършиха. Благодаря ви за вниманието. С удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Благодаря на господин Ив Саркар. Чухме два конкретни примера по досието за вътрешно-корпоративния трансфер. Имате възможност да направите коментари или да зададете въпроси. Господин Молдер. Uh, Благодаря. Съвсем кратък въпрос към господин Кокс. Той каза, че период от 12 месеца трябва да бъде преразгледан и предлагат да бъде по-кратък. Три години добре ли е или какво? Дали да отговоря пряко? Да, три години е максималният срок, в който а, е. Се може да пребивава в Европейския съюз. И затова бихме предпочели да бъде по-кратък. Аз бих се съгласил с това, защото, както казах, мога да ви кажа, че по-голямата част от тези високо квалифицирани специалисти стоят по-малко от 18 месеца в Европейския съюз, така че подкрепям идеята на господин Кокс. for which he is responsible here in така за съжаление, само половината изказване на господин председател се чу. Благодаря, господин председател. Е е, е Спазихме определеното ни време. И сега трябва да дам израз на своето задоволство от това, че от една страна спазихме е, графика във времето, от друга страна е, е, казахме всичко необходимо. въпрос това, което чухме, е важно за работата, която ни предстои по това а, досие. С голям интерес а, слушах ораторите, а, които изказаха множество съображения по различни аспекти на проекто директивата. Знаете, че въпросът е доста сложен. Поддържаме връзка и с докладчиците в Сянка, които всички са ориентирани в различна политическа посока. И по този начин всички могат да дадат своя паринос. А сега аз трябва да а, направя изводите. Ще бъда кратък. С а, а, този документ ние желаем да. А, а, направим по-добри условията за работа на концерните, за да могат те по-добре да използват а, работниците и служителите с по-специфична квалификация. Едновременно с това ще въведем единна система, едини, надявам се, упростени процедури, за да а, избегнем това, което а, каза господин Кок. Потреббero tornare utili Наша цел е да създадем условия фирмите да могат да използват уменията на своите работници и служители и на други места, там където тези способности са необходими. И слушахме а, а, депутатите, и слушахме различните засегнати страни, и слушахме позицията на работодателите, а, на фирмите. Стана ясно колко е важна семейната политика и че този аспект в никакъв случай не бива да се изпуска. Също така видяхме, че трябва да дефинираме по-добре категориите лица, които попадат в обсега на тази директива. Много често някои целеви групи не са добре дефинирани. Тоест, ние трябва да се опитаме да намерим такава дефиниция, която да работи във всички страни членки. Що се отнася до общото споразумение по търговията с услуги, ще се използват всички възможни начини, за да се дефинира добре е понятието практиканти. Каза се, че трябва по-добре да се дефинира понятието служител на ръководна позиция. Е, дали това трябва да бъдат хора, които представляват някакъв авторитет или могат да дават указания. Изобщо трябва да видим, да станем конкретни. По отношение на член 14, 15, 16, те могат да бъдат изменени по време на дебата в парламента може да се окаже, че ще бъдат е, поискани изменения по много съществени. Е, може да бъде поискано да се стимулират младите специалисти, да се повиши тяхната мобилност и така нататък. И ако не го направим, Европейския съюз няма да бъде атрактивен. Ако няма възможност за събиране на семействата е, и за командироване на семействата, работниците няма да се възползват от възможността, която им се предлага, ако тяхното семейство не може да пътува с тях. Това също е много важен аспект, с който трябва да се занимаваме. Изобщо с цял, целият този проблем на семействата не бива да го изпускаме от поглед, когато говорим по тази тема. Шенген, си. Освен това, въпроса за общностните преференции трябва да бъде разгледан, може би. Трябва да дефинираме още веднъж шенгенското пространство. И за това трябва да се сътрудничи много тясно с съвета и оттам с страните членки. Точно за това бяхме поканили председателството на съвета. Говори се за продължителността на сроковете. Каза се, че 12 месеца са твърде много, 3 години, много ли са, малко ли са по какъв начин ще бъдат разглеждани дипломите, какъв ще бъде статута на стъжантите. Това са все въпроси, които трябва да обмислим за в бъдеще. Знаете, че пазара в Европейския съюз трябва да се интегрира по-добре, да се оживи с нови човешки ресурси, трябва да се подкрепи а, от работници и служители с много знания и умения и при защото когато говорим за вътрешнофирмени трансфери на служители, винаги става дума и за трансфер на умения и на култура. В крайна сметка става дума за това да се подобри конкурентоспособността на Европа и за това даваме, трябва да се даде възможност на а, млади специалисти от Латинска Америка и Азия да работят в Европа. Всички, които се изказаха, от президиума. казаха, е, че трябва да се види кои сектори трябва да бъдат обхванати от директивата. Е, говори се и за правата на лицата, социалните аспекти и за това е много важно и комисията по заедостта да продължи да работи по тази тема съгласно член 50 от правилника за дейността на парламента, т.е. да работят различни комисии, защото това е важно важно за решението, което ще се вземе. ако директивата обхване 500 работника само, ако се окаже, че обхваща толкова, няма да има смисъл. Тук се каза многократно, че контингентът е доста скромен и броя на ком... Е, работниците и служители, които са обект на вътрешно фирмен трансфер, е доста ограничен и затова трябва да си помислим какво ще правим за в бъдеще. Така че по този текст работихме с много колеги и стана ясно, че работният документ, с който разполагаме, трябва да продължи да се подобрява и усъвършенства, което ще стане и благодарение на днешната дискусия. На 15 и 16 юни тази година ще бъде представен доклада на комисия Либе. През юли ще бъде крайния срок за внасяне на измененията, след което документа ще бъде гласуван в комисията по заедостта през първата седмица на октомври, мисля, че на 6, след което на 17 октомври ще се проведе е, гласуване за ориентиране и след това на 23 ноември най-вероятно ще се гласува окончателно доклада. Свързах се с полското председателство и разбрах, е, че те желаят да продължат работата по досието, започнато от унгарското председателство, за да може работата по него да бъде приключена, тъй като всички установихме, че действително има нужда от а, е, подобни нормативни актове. Това досие трябва да се разглежда е, ръка за ръка с темата, която разглеждахме днес сутринта, с темата за сезонната заетост. Господин председател, ние се занимаваме с законните мигрантски потоци и трябва да видим как по най-добър начин да решим нещата за тях. Желая на всички весели великденски празници. Ще имаме още възможности да а, дискутираме с днешните а, оратори, а пък и с онези, които днес нямаха възможност да присъстват. Всички казаха, че това е досие, при което има действителна необходимост да се създадат кратки, едно, е, ясни разпоредби. Благодаря на господин Яколини и на всички останали, които участваха в дискусията. Благодаря за полезния е, дебат, с който приключихме работата за днешния ден и това обобщение а, ще ни стимулира за бъдещата ни работа след великденските празници, след тези дни на почивка, на които ви пожелавам да се наследите, насладите. Благодаря на всички участници в дискусиите. Желаем всичко хубави. Надявам се, че те ще се върнат на работа с обновени сили.